Euh, chers collègues, Скъпи колеги, благодаря ви за присъствието. Нека да започнем работа, макар някои колеги да не могат да се присъединят към нас. Ще дадем думата на господин Кюлмел, който е докладчик по две важни теми, които в момента се разглеждат в комисия Либе. Оперативната съвместимост между различните информационни системи за полицейско и съдебно сътрудничество, визи и контрол по границите. Двете теми са доста свързани и сходни, макар да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 24 милиона са необходими, около 20 милиона годишно, 225 милиона за системата за обработка на визи, 130 милиона за подпомагане на държавите членки, над 40 милиона за Европол, 5 милиона за Фронтекс. 2 милиона за СЕПОЛ и 8 милиона за Генерална дирекция вътрешни работи. Тоест 124 милиона, които трябва да бъдат освоени. 225 за визите, както казах. От тях 68 за развиване на цялостната програма, 56 милиона за развиване, за усъвременяване на ЕТИАС. Сигурен съм, че няма да съжаляваме за тези инвестиции, които ще осигурят защита, закрила, защита на данните, както и сигурност и безопасност в Европа. Т.е. по този начин ще откликнем на очакванията на нашите граждани. Е, съдебните власти и полицейските власти ще разполагат с допълнителни средства за изпълняване на своите функции. Разбира се, трябва да насърчаваме съответните служби и агенции да използват колкото се може по-рационално тези, тези средства и е необходимо управлението на средствата да се извършва прозрачно. Както казах, това са чисто технически аспекти. Ние не, никой от нас не е, не е експерти, така че трябва да се доверим на това, което ни казват експертите, но същевременно трябва да а, търсиме най, а, най-добрите, така че аз препоръчвам да одобриме това предложение. Благодаря, господин Кюльмел. А сега давам давам думата на докладчиците в сянка. Господин Фернандеш вместо господин Ламасур. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да заместя Ален Ламасур. Не знам дали ще мога да го направя успешно. Господин Ламасур се извинява, няма възможност да участва в нашето заседание. Той благодари на докладчика за отличната работа и счита, че е много важно да реагираме колкото се може по-бързо с цел да осигуриме наистина сигурност при обработката на данни и допълнителни средства за охраняване на границите. Що се отнася до средствата, господин Ламасур смята, че те са недостатъчни с оглед очакваните а, е, резултати. Нашата комисия трябва непрекъснато да бъде информирана за начина по който се извършват промените и за резултатите. Благодаря. Е, Ще дам думата на госпожа Гардия Забал, която замества госпожа Цапардел. Благодаря. Всички сме тук заместници на заместниците. И аз бих искал да благодаря на господин Колмел за него. Благодаря, че наистина сте се придържали към бюджетните аспекти още веднъж. Бих искала да задам един въпрос, може би на, на комисията. Бих искал да по принцип не, не, не, не, не, не, не, не сме против това предложение, тъй като тук не става дума за прехвърляне на средства от, един, от една програма в друга. И смятам, че тук предложението за финансиране е разумно, но бих искал да знам а, каква, е, каква е сумата, която по принцип е предвидена за фонда за сигурност? И, и, и също така смятам, че би било необходимо да се съкратат малко сроковете за предоставяне на информация, тъй като една година ми се струва, може би, много дълъг срок в случая, който ни е интересува. Но съм до тук. Благодаря, Ейдер. Ако колегите ми разрешат, ще бъда докладчик в сянка от името на АОД. Аз съм член на комисията на групата, на комисията Либе за тема от стратегическо значение, защото в момента имаме няколко централизирани системи, между които няма връзка. Има Шенгенска, визовата система, Евродак за нередовно пребиваващите и за нация не са оптимални от гледна точка на сигурността и контрола върху миграцията. При, приветствам доклада на господин Калмел, одобрявам го, но заедно с това смятам, че искането за финалата за няколко елемента, за новите системи за оперативна съвместимост – Държавите членки искат резервен вариант, т.е. Та, в интерес на сигурността това е свързано с а, разходи а, между парламента и съволентно качество. Това е, означава също допълнителни разходи. Аз подкрепям доклада на господин Келмел. Беше зададен въпрос от госпожа Гардия Забал и искам да попитам Европейската комисия дали. Най-напред е, искам да благодаря на докладчика за подкрепата за предложението на Европейската съображение, с което комисията винаги се съобразява. Т.е. проектът е, трябва винаги да се изпълнява е, имайки предвид необходимостта от ефективност на разходи. Що се отнася до въпроса на госпожа Гардия за 919 и 20 година ще бъдат 32 милиона, т.е. по-малко 10% от общата сума. И за това 919 и 20 година ще бъдат 32 милиона, т.е. по-малко 10% от общата сума. И за това комисията казва, че тези 32 милиона могат да бъдат преразпределени от съществуващият фонд за фонда за вътрешна сигурност. Също така, по вторият ви въпрос, комисията споделя вашето мнение и иска да напомни, че регламента за системата вход-изход влезе в сила в края на миналата година. В този регламент и в последния прият вариант Европейския парламент предвиди повече регламента, са много важни от гледна точка на проекта за оперативна съвместимост. От гледна точка на комисията, измененията, които са предложени, налагато проекта за оперативна съвместимост е по-малко рисков от проекта вход-изход, така че молбата ни е да не се предвиждат допълнителни задължения за докладване, отвъд онези, които предлага Европейската комисия. Благодаря. Комисията отбеляза вашите предложения, но нашата парламентарна комисия е, има правото да взима самостоятелни решения господин Хауърд. Благодаря, господин председател. Оперативната съвместимост е нещо, което също се предлага е много разумен. Искам само да попитам представи на комисията. Виждам, че срока на проекта е 9 години. В известен смисъл това е свързано с риска някои технологии да се е, те технологии. Така, направена ли е оценка на този риск и какви, какво ще е отражението върху бюджета? Може би този въпрос не е лесен, но предполагам, че е, системата е много важна с оглед на необходимостта от е, изпълняване на, био, на граничните процеси. Е, дали има... Благодаря, господин Хауърд. Комисията иска ли да се изкаже? Благодаря, господин Депре, за този въпрос. Ще дам думата. Е, всъщност е, бюджетът е разчетен за 9 години, за да имате пълна представа за разходите в дългосрочен план, но от гледна точка на разработката проектът е много по-кратък, ако разгледа разходите в дългосрочен план, но от гледна точка на разработката проектът е много по-кратък, ако разгледате финансово-законодателната част на страница 82 са представени различните части. Са и, тук са включени и разходите за поддръжка. Правилно казахте, че е може, че е напълно възможно техни, технологиите да се променят, нещо, което е характерно за всички информационни проекти. Никой не може да... Предишни проекти, визово-информационната система, той се реализира в предвидените граници, времеви граници и в рамките на предвидения бюджет. От знанията, с които разполагаме. Господин Хаурат, искате ли да кажете нещо? Никой друг не иска думата. Сега ще дам думата на колегата Комел, за да приключи дебата. Благодаря, господин председател. Искам да бъла Масура. Той отсъства. Ще помоля господин Фернандо. Що се оказва до мобилизирането на фонда за приспособяване към глобализацията за Air France. Нашият докладчик казва, че целта от 10 години този фонд се предоставя на хора, които са загубили работата си. Нашия докладчик иска да напомни, че на 8 юни 2000... Бих искала също така да подчертая, че Air France трябва да поеме своята отговорност и трябва да осигури социалните придобивки на своите служители, нещо, което до сега не е станало. Така че трябва а, да, вни, да внимаваме. Да какво се случва също така и с подизпълнителите? Аз съм против мобилизационния фонд и това е един много добър пример, който показва, че фонд има редица случаи, в които можем да кажем, да, това е европейски въпрос, ние ще плащаме. Ние не искаме проблеми, които не трябва да се, с които не трябва да се занимава Европейския съюз. Това са национални въпроси, които най-добре могат да се разрешават на национален план и не сме достатъчно прозрачни. Аз не мисля, че това искат нашите граждани. Благодаря, господин Кълмер. Господин Фернандес. Благодаря, господин председател. Трябва много добре да се поясни, че а, уволнените а, служители са уволнени а, а, служители тези фондове не трябва да идват от, от предприятията, трябва да се настоява на това. И ако мислим, че а, ще има предприятия, може да разбера а, противните доводи, но тук не става, тези фондове не са за предприятията. Ако някой е загубил работното си място, това е а, е, няма значение дали става въпрос за държавно предприятие, не държавно, дали има европейски фондове. Е, става дума за човек, който си е загубил работата и тук става дума за глобализация. И има фонд, който е предназначен да помага на хората, които са си загубили работните места, да, да си възстановят, да, да възстановят работната си заетост. И именно по тази причина поддържаме използването на този фонд да се помогне на европейските граждани, които са си загубили работното място. По правило, това може да бъде противно на приятите правила, но, пре, а, но приятите правила се зачитат и ние твърдим, че използването на тези фондове трябва да се разреши, зачитайки правилата и да се помогне на уволнените работещия. Председателя, благодаря. Сега ще дам думата на нашия колега Герасо. Благодаря. Трябва да се съглася, че тази молба е нещо нещо а, странно. Тя е втората а, молба от този род. А, какво още ще финансираме в крайна сметка, като сме тръгнали така? Аз мисля, че това ще е добрешки, за което плащат а, европейските граждани. Ако обичате, казва председателя, сега ще дам думата на господин Кълн. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко в отговор на казаното от господин Фернандес неговото обяснение а, че става дума за безработните, а не за компанията, е формално правилно. Но аз, когато говорих, нямах това предвид и мисля, че посланието се разбра. Ние имаме 7% безработица в Европейския съюз, има някои правила не смятам, че тук става дума за това да не се прилагат правилата, но имаме няколко малки, дребни случаи на тези милиони безработни хора. Какво ще направим с този фонд? Ако го направим ако направим нещо за тях, ще трябва да го направим и за всички. Ние именно за това говорим за схема за помощи за безработни в европейски мащаб. Това може би е дребен въпрос, но можем да видим в каква посока се развиват нещата и за прозрачност трябва да се каже, че и ако има хора, които настояват на такава схема за помощ за безработни, с оглед на изборите до година, ние можем да обсъдим този въпрос. И в допълнение към вчера, когато говорихме за финансови въпроси, може би ще ви е, звучи много модерно и солидарно, че ние не разграничаваме между нетни плаци и нетни бенефициери, но всъщност... Господин председател, не сега не знам дали дали регламента на немски изразява нещо друго, но аз мисля, че в никакъв друг случай не сме си поставали въпроса. По този начин става съюз, под, подпомага служителите, които са били уволнени, да се върнат обратно на пазара на труда. Това е. Но фонда за приспособяване за дадено предприятие се, е, за, се затваря или фалира и така на така следствие на глобализация. Така че тук ня, това няма нищо общо с а, е, неговото предложение. Да, разбира се, можем да, да поговорим и за европейска осигуровка, за, за, за осигуровка не е на дневен рефт. Благодаря, господин председател. Аз нямам никакъв проблем да защитя този фонд. И аз гледам на този фонд и неговото изпълнение да, да се използва главно за а, северните държави в Европейския съюз. И аз нямам проблем да защитя всички проблеми, да мог, а, всички държави да могат да използват този фонд. Алма, а, Германия и Белгия са го използвали, Финландия. Също аз разбирам, че вие сте против използването на този фонд и вие можете да кажете на а, германците, че те вече са се възползвали от този фонд. Те трябва да знаят, че вие сте против използването на тези фондове, да се помогне на хората, които са си загубили работата. Тези фондове не са за компаниите. Това трябва да е ясно. Това са фондове за отделните лица, на хората, които са си загубили работата, да може да им се помогне отново да си намерят работата. Това е целта. Не става дума за предприятието и това беше казано няколко многократно. Госпожа Грасна, моля, уточнете всъщност какво става дума за този фонд. Трябва да се доклада. А, все още не сме в избирателна кампания, но може да използваме френските власти. Благодаря ви. Сега думи, групите се произнасят по една тема, която е а, внесена, а не а, като изказване за изборната кампания. Микрофон, моля. Срок е, за внасяне на измененията 18 е май в точно в 12 часа на обед. И сега преминаваме към до следващия доклад на нашия колега Мурашан във връзка с проект на коригиращи бюджет номер 2 към общия бюджет за дата и добро утро, уважаеми колеги. Както всички знаете, този проект на коригиращ бюджет е, е смисъл това е едно автоматично упражнение за нас в парламента. Ние просто Имаме 555 милиона евро. Това ще впишем в бюджета за тази година и това ще не се трябва да вземем предвид общата глобалната картина и факта, че миналата година Както видяхме, прилагането, изпълнението на европейския бюджет беше разочароващо. Комисията предложи Коригиращ бюджет номер 6 сме а, изпълнили почти перфектно бюджета миналата година и само 555 милиона евро имаме излишък. Трябва да продължаваме обаче да имаме предвид глобалната картина и сега изли така както искахме. Имаше значителни суми, които не стигнаха до бенефициерите, не стигнаха целта си Именно за това прилагането, изпълнението на бюджета 2018 година ще бъде още по-важно, но мисля, че това ще можем да го обсъдим в следващата точка, именно изпълнение и в която се казва, че освен тези излишици, които внасяме в бюджета на Европейския съюз, бюджета ще трябва да може да използва повторно приходи, които са били генерирани а, от глоби, свързани с късно плащане, за да може да се увеличи приноса на държавите членки. Това е един елемент, който винаги ни е бил важен и свързано с него е предложението на Европейския съюз за създаването на специален резерв в рамките на бюджета, което разбира се ще се попълва прогресивно с непредвидени източници на приходи, които ще трябва да могат да бъдат и прехвърлени за непредвидени разходи. Защо искаме това? На индивидуално равнище, като обикновен граждани, аз знам, че трябва да спестявам всеки месец за непредвидени а, е, разходи и това мога да го направя само ако съм наистина спестил. И а, също така има случаи, а, е, е, и, на нас не ни е позволено да спестяваме за такива случаи, а ние трябва да бъдем отговорни за напредвидени обстоятелства, когато нашите приходи ни позволяват да това. И когато можем да финансираме средства да финансираме дейности. Ние видяхме в миналото а, непредвидените обстоятелства, терористични действия, беженци, Турция, беженците в Турция 3 милиарда евро, колко ще бъдат изразходвани в, в, в бъдещите години. Аз ли, нали, фактически в, в международната, многогодишната, извинете, финансова рамка бяха включени в крачка а, непредвидени обстоятелства. Ако имаме непредвидени източници на приход, а, да видим как може да ги спестим за непредвидени разходи. Това са политически наблюдения, които са важни за парламента, които ще ни помогнат за доброто изпълнение на бюджета в бъдеще. Освен това, това е автоматично упражнение, както казах и преди. Доклада е включен като е внесен като проекто доклад е, крайен срок 31 май по обед и на 18 и 19 юни ще бъде обсъден. Благодаря, това беше от мен. Госпожа Ейдер Гардия Забал. Благодаря, доставен от господин Морешан. И за, поради две причини. Първо, защото става дума все пак за доста малки суми, свързани с корективни бюджети от миналата година. Ако можем да създадем подобен резерв, както обясни господин Моришцан. Е, специални, да направим един фонд от спестявания за непредвидени разходи, непредвидени събития. В момента за, за Турция сега знаете, че там имаше доста голямо е, отклонение от е, първоначалното предложение на съвета. И ако разполагахме с този резерв, може много по-лесно да защитиме да се изкажа от името на Алде, Бих искал първо да благодаря господин Мурашан и както и Едерго подкрепи. Искам да кажа, че подкрепяме неговата, който да бъде подхранван предимно от а, глобите. Това е добро предложение. А, и това е в а, духа на новото а, предложение. Е следващата МФР. но това е нещо, което можем да обсъдим по-нататък. 31 май е крайният срок за внасяне на изменение. Искам да ви припомня, че председателя Артуи изпратението на бюджета и и по-специално, що се отнася до автономните транс, трансфери, отпускане а, е, на бюджетни кредити или а, е, средства, които биха имали някакви много по е, сурци и така нататък. Сега, може би комисията да каже няколко думи за а, подготовката бюджет 2018 година. Благодаря, господин председател. Искам да представя няколко въпроса, за да привлека вниманието ви към новия формат на седмичния доклад за изпълнението. И второ, за да представя обща картина на изпълнението на бюджета. Трето, за да кажа нещо по-конкретно по изпълнението на функция 1Б, е, на четвърто място да ви дам представа за автономните трансфери. На пето място да кажа няколко думи за ангажиментите за Сирия и Йемен по искане на вашата комисия. По-нататък, докъде сме стигнали в инструмента Европейския съюз Турция и накрая информация за проекта на коригиращ бюджет, който можем да очакваме. Сега да започна с новото представяне на седмичния доклад за изпълнение, който ви се изпраща редовно. Надявам се, че той дава възможност на вас, служителите и асистентите, да разберете по-лесно как се изпълнява бюджета, защото сега сме обединили информацията на програмно ниво, което прави информацията по-разбираема за депутатите. Също така в интерес на автономните трансфери на комисията. В доклада сме създали две отделни категории. Категория на трансферите на бюджетния орган и категория на автономните трансфери и може да се види дали комисията е направила прехвърляния между функциите и редовете. Надявам се, че това ще ви бъде полезно, когато анализирате изпълнението. Що се отнася до цялостното изпълнение, що се отнася до кредитите за поети и задължения, в момента сме достигнали изпълнение 81%, ми, по също, в същото време бяхме 76%. Процентите и миналата година и тази са много високи, защото двете най-големи групи разходи, сближаване и селско стопанство са изпълнени от към кредити за поети задължения, т.е. Е, високото ниво на изпълнение е много високо. Имаме 41% изпълнение за разлика от миналата година, когато бяхме 36 години, малко по-добре от миналата година, но заедно с това е, сме в началото на бюджетната година и е малко, много, е малко рано да правим преждевременни заключения. Що се отнася до изпълнението, в кохезионната политика при кредитите за плащания, искам да потвърдя, че е, натрупаните задължения в, края на 2017 година, ако правилно спомням, 2,5 милиарда бяха изплатени веднага в началото на тази година през януари. В момента от е, бюджет от 46 милиарда заплащания за политиката за сближаване, е, ние сме изпълнили 7,1 милиарда, т.е. 16-17% от общата сума. Новите искания за плащания, получени от държавите през първите 4 месеца, са на обща стойност 5,5 милиарда евро тази ниска цифра в сравнение с обща сума на бюджета не води автоматично до някакви заключения, защото прогнозите на държавите членки говорят за това, че всичко, че плащанията се правят в края на годината, така че можем да очакваме че повечето искания за плащания ще дойдат към края на годината новите искания за плащания от 5,5 милиарда са обработени и са или изплатени, или се изплащат. И тъй като изплащанията, исканията за плащания събрат в края на годината, не може, няма да имаме ясни прогнози до юли. През юли ще разберем дали се потвърждават прогнозите за исканията за 2018 година или пък ще има корекции в посока нагоре или надолу. Що се отнася до следващия въпрос, автономните трансфери на комисията, по кредитите за поети задължения искам да привлека вниманието ви към два въпроса. За кохезия сме прехвърлили 45 милиарда между различни категории. Това е последица от репрограмирането в държавите членки. Някои средства бяха прехвърлени между категориите. Също така по трета функция сме прехвърлили 8 милиона от фонда за вътрешна сигурност към Европол, защото имаше необходимост от допълнително финансиране а, за нуждите на, дек, на декриптирането и също така да осигурим финансиране за служби на Европол в горещите точки. Това беше информацията за поетите задължения. Що се отнася до кредитите за плащанията и автономните трансфери, те са многобройни, но повечето от тях са между различни бюджетни редове на едни същи програми. Що се отнася прехвърлянето на плащания между програмите, те са много ограничени, както ще видите в седмичния доклад. Сумите на плащанията между програмите са между половин милион и милион и половина, два дребни суми. Няма какво особено да ви представя, що се отнася до ангажимента за Сирия и Йемен. Тук се съобразявам с конкретно искане, ако не се лъжа от господин Морешан, да ви информирам. За Сирия изпратихме писмена информация на секретарията на вашата комисия с подробности по ангажимента поет на 23 и 24 април. Комисията пое ангажимент от името на Европейския съюз 560 милиона, същата сума както миналата година и в проекто бюджета за 2019 година. Комисията ще го приеме в сряда 23. Ние ще предложим тази сума със същата комбинация от препрограмиране и свежи пари, така както предложихме и миналата година. Не искам да изпреварвам решението на комисията. Но за сега така стоят нещата. Що се отнася до Йемен, миналия месец имаше конференция на ОНЕ на 3 април. Съдомакини бяха правителства на Швеция и Швейцария. Като част от глобалния ангажимент за 2 милиарда, 2 милиарда в щатски долари, комисията пое ангажимент за 100 за 107 7,5 милиона от бюджета на Европейския съюз. Разделя се както следва 37 милиона за хуманитарна помощ за дума. Това съответства на първоначалното предвидено финансиране за ИЕМЕ в хуманитарния инструмент. В последствие приехме бюджетен трансфер е, – за средства от неотложната помощ. Това не беше част от ангажимента през април, защото решението още не беше взето. И така, първият елемент е 37 милиона за хуманитарна помощ, вторият елемент 66 милиона за помощ за развитие и третият елемент 5 милиона от инструмента за стабилна за помощ за развитие и третият елемент 5 милиона от инструмента за стабилност и мир. Тези три елемента са на обща стойност 1,7,5 милиона. Що се отнася до инструмента за беженците в Турция, Сигурно ще ви е интересно да чуете, че 28 държави член... 28-те държави членки са на път да постигнат единодушно решение, че двустранните вноски от държавите членки трябва да достигнат 1 милиард. Официалното решение още не е взето, защото в една държава членка в момента се сменя правителството и очакваме а, официално потвърждение от а, тази страна. Но всич, по всичко личи, че съвсем скоро ще бъде взето това решение. Що се отнася до съвета, оставащите 2 милиарда ще трябва да дойдат от бюджета на Европейския съюз. Последната информация е за предстоящия проект на коригиращ бюджет заедно с проект бюджета с 2019 година. Комисията би трябвало да приеме проекта коригиращ бюджет номер 3 за 2018 година с предложение за финансиране на вторият транш за 2018 година от 3 милиарда. Е, към, на 31 май комисията ще приеме проект за коригиращ бюджет номер 4. Ограничен брой предложения за Фонда за солидарност на Европейския съюз предимно във връзка с наводнения в Литва, Латвия и Полша. Следващия проект на коригиращ бюджет – както всяка година, е корекцията на приходната част и актуализацията на собствените ресурси. Това би трябвало да е проект на коригиращ бюджет номер 5. Тук все още нямам график. Благодаря, господин председател. Благодаря. Сега думата има нашият генерален докладчик господин Морешан. Благодаря, господин председател. Благодаря ви много а, за присъствието от комисията. Това именно. Благодаря, господин председател. Благодаря ви много а, за присъствието от комисията. Това именно така трябва да се работи, когато се прилага бюджета. Това беше обхвата на нашето предложение в началото на годината, за да може да разменяме становища редовно и също така да предотвратим изпълнението на бюджета да бъде изненадано